Дами и господа, експерти, скъпи колеги. Да, скъпи участници, добре дошли в това изслушване, което е организирано от комисиите Бъч, Конт, Афет и Дев относно оценка на средствата, включително и, и фидусярните фондове, а, посветени на външната политика на Европейския съюз в областта на миграцията. Целта е да знаеме доколко от 2015 година нататък, доколко Европейския съюз откликнал на предизвикателството, представляващо от миграцията, как, как с инструментите са били а, приспособени или създадени механизми а, за откликване на спешни случаи. Става дума за а, средства по по силата на позиция 4, т.е. средства разходвани извън територията на Европейския съюз. На 16 май заедно с Либе и Конта разгледахме ефектив... ефективността на разходването на средствата по рубрика 3, т.е. тези, които се разходват в рамките на Европейския съюз. А сега ще разгледаме по какъв начин се разходват тези средства по место, включително и контрола и е, отчетността. Ще, ще трябва също така да извлечем полуки за следващата МФР до 21 година. Два, два, два панела ще разглеждат въпросите. Първия ще се ще разглежда новия модел, а вторият как, каква, какви да бъдат реакциите по место. Това изслушване се предава по а, интернет. И сега давам думата на господин Хавиер Кусо Премуи, заместник-председател на комисията АФЕТ. Имате думата, господин заместник-председател. Благодаря, господин заместник-председател. Съпредседател. Радвам се, че сред нас има много видни експерти и се надявам, че ще имаме време да ги изслушаме и да им зададем въпроси. Е, разглеждаме тази тема в един много важен момент. Миналата седмица още веднъж стана ясно, че миграцията през е, има е, така преживява едни драматични моменти на един кораб с жени, мъже, деца и 120 и, и 123 непредружени малолетни се оказа в е, открито море и е, европейски държави не искаха да го приемат. и ни, нищо не излезе и от преговорите и остана малко, много, много, много малко надежда за тези хора. Миналата седмица започна да се работи по проекти за едно следващо поколение инструменти и механизми с цел да се направи добра оценка на средствата, които са необходими за управление на миграцията. На основата на опита и ще направиме оценка и ще очертаеме предизвикателствата, които, пред които сме изправени. Искаме също да чуеме а, по, по какъв, по какъв начин опити, опита и случвалото се, се отразява върху механизмите, които предлага комисията а, и по какъв и, и как а, ще, ще а, от е, доста време вече обсъждаме бъдещите механизми и инструменти за финансиране на външната дейност. Нашата позиция е абсолютно ясна. Необходимо е да имаме една гъвкава и ефективна стратегия. Но упростяването не трябва да стане за, за сметка на прозрачността и с, очакваме вашият, вашият е, примес приноста към тази дискусия. И първо ще дам думата на госпожа Елизабет Колет, която е директор на мигра... на Европейския институт за миграционни политики, господин Лефлер след това от външната служба, господин Донса и след това господин Поповски, който е заместник генерален директор на генерална дирекция НИР. Но разполагаме с ограничено време, затова много молиме докладчиците е, и изказващите се да направят изказване в рамките на 7 минути най-много. Госпожа Колет, първо. Добър ден. ще кажа няколко думи за опита, който сме набрали през последните години. Е, мой колега в института започна да прави изследвания на тази тема а, също така бяха а, проведени разговори с а, отговорни лица, а, както и с а, лица, прилагащи различните програми. Необходимо е новаторство за финанси финансирането пред предвид а, а, огромните предизвикателства, пред които бяхме изправени от 2014 година насам. И а, през 2017 година фондовете фондовете за финансиране на различните операции по миграция се умножиха като средства от бюджетни пера, които не са били изчерпани, биваха прехвърлени, трансферирани към съответните дейности. Но през всички случаи в един момент средствата бяха изчерпани, тъй като сме изправени пред ограничения на това, което можем да постигнем. Интересно е също така, че от, от, от една страна необходимостта от повече средства, но също това да се съпостави с а, количеството нови фондове и източници, които бяха създадени. Единият милион, който комисията насочи към механизма за бежанците в Турция. също така средствата за конференцията за Сирия, която бе проведена през февруари 2016 година. Необходимо е по някакъв начин да, да, да, да, да направим един сумарен преглед, за да разбереме а, каква, е, как, как, каква е сумата, която е, е използвана за тези цели, защото много малко хора, работещи в институциите, имат цялостна картина за е, тези е, начина по който се разходват тази, е, тези фондове. Миналата година бе въведен и е, мех, мех, механизъм за нетрадиционно на нетрадиционен начин за насочване е, на средства. Включително беше създаден и доверителен фонд за Африка и като голяма част от тези средства са насочени за нехуманитарна помощ. фондовете са създадени с, с цел да могат да бъдат пренасочвани средствата колкото се може по а, бързо както това стана за мех, мех, механизма за беженците за Тоест, от, Целта, като целта беше да се насочват средства колкото се може по-бързо. Но като ефективността не трябваше да пострада за сметка на бързината, с която средствата бяха насочвани. Е, естествено, имаше известно закъснение в на сроковете, по които държавите членки трябваше да, предупред, да предоставят е, средствата и много често много държави много, още повече, че като много държави членки трябваше да търсят източници на допълнително финансиране, тъй като те сами бяха също поели известни някои ангажименти по линията на двустранни споразумения. И още един проблем – е че значи, 90% от средствата трябва да могат да бъдат определени като средства за подкрепа на развитието. И а, трябваше да, да може е, едните и другите цели да бъдат е, да се допълват и да бъдат съчетани, за да могат да се използват е, и допълват средствата от различните фондове. Няма да, да, да навлизам в подробности, кои агенции са участвали и по какъв начин, но Въпросът е как можем да намерим по-рационално използване на средствата и как бихме могли да го дефинираме без да изпадаме в теоретизиране, без да подценяваме последиците на, на основа на опита можем да кажем, че увеличаването на средствата за развитие не, не е пречка или не ограничава мобилността от Африка. И а, също така да, да се определят кои са най-ефективните му модели за управление на а, миграцията, кои а, а, по, как, по, как, по какъв начин на някои модели, които функционират в дадени общности и за дадени общности, са абсолютно неприложими за други и и как всъщност да се премодулират подходите. Как да се съчетаят различните цели, които понякога са и противоречиви. за а, намиране на баланс при финансирането, примерно недостатъчно финансиране на, на хуманитарни дейности в, а, на дадена територия или в дадена зона и свръхфинансиране на а, операции за управление на границите и така нататък. И за бъдеще как Европейския съюз може да бъде по-проактивен и да използват по по-ефективен начин на средствата, за да се намери баланс между реагиране и проактивност. в рамките на новият фонд за международно сътрудничество и партньорство, който ще Що се отнася до полуките от извлечени от опита ни през последните години, повече гъвкавост и по-добър баланс между ефективност и гъвкавост. И, и да можем да, да, да реагираме спрямо а, а, полките, които сме извлекли и да имаме по-специфичен и по-индивидуализиран подход. Да знаеме каква, какви са целите, които искам да достигнем и да знаеме как бихме могли да ги постигнем в дългосрочен план. Много Много от анализите и от оценките ще са готови към 2020 година и ще бъдат наистина по-обективни, но тогава ще е много късно за оформяне на новите стратегии. Искам да ви напомня, че разполагаме с много малко време. Преводачите са в трудов конфликт с администрацията, така че няма да можем да продължиме след 18.30. Много ви моля, ограничете вашите изказвания в рамките на 7 минути. Вторият, господин. Merci, monsieur le président. Благодаря ви, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем лаконичен в изказването си. Ще си позволя да направя няколко коментара за политическата рамка, в която се разработи и се изпълнява политиката ни за финансиране за външна дейност в областта на миграцията, като колегите до мен са много по-компетентни в тази област. През няколко години бяхме свидетели на забележителна поява на един нов цялостен подход към миграцията, като миграцията напълно се вписва в цялостни взаимоотношения с трети страни и с цели региони изграждаме нови партньорства и подчертаваме съвместната споделена отговорност. Както вече беше казано, разполагаме с двоителният фонд, договорен на срещане на върха в лета, специалният механизъм за бешенците в Турция. Сключили сме и споразумение за партньорство с редица държави членки в Африка. Имаме и други регионални партньорства, като например съвместният път напред за Афганистан, например, като се опитахме да включим миграцията като едно от измеренията в взаимоотношенията ни като цяло. Струва ми се, че този подход започва да дава резултати. Това са структурни въпроси, а не нещо, което може незабавно да ни удовлетвори. Трябва да изградим нужното разбиране и нужното равнище на сътрудничество, но трябва да имаме много голяма яснота за това какви са обстоятелствата във всеки един от партньорите ни, предификацията, по които те са изправени, техните очаквания и надежди. Също така сме свидетели на все по-засилено политически ангажимент на партньорите ни на двустранни равнище, на регионално равнище и все по-често на многостранно равнище в рамките на такъвщите преговори за, световен, за пакт за миграцията в рамките на ООН. Имаме много конкретен такъв пример с взаимоотношенията ни с Африканския съюз и комисиите на Африканския съюз двустранно подготовка на срещата на върха в Абиджан. Имаме междуконтинентален диалог по въпросите свързани с миграцията. Разглеждаме предизвикателствата в Африка, в Европейския съюз и между двата континента. Също така разработваме и тристранна рамка за сътрудничество между Европейския съюз, Европейския съюз и ООН, като това се извършва и по общите въпроси и в частност по отношение на Либия. Имаше много ясно по, взета политическа позиция от всички заинтересовани страни, от Африканския съюз, Европейския съюз и различните му служби Международната организация за миграцията и ВКБ на ООН е по отношение на Либия, като се предвиди и бързо мобилизиран и гъвкав фонд, част от договорения извредовителен фонд за Африка на срещу на върха в Валета. Това са основните постижения през последните няколко месеца от септември до декември Минато дни бяха предприяти тези планове и като продължаваме да работим с цел подобряване на борбата с каналджийството и трафика на хора в Либия. Им проведохме и технически, и посещения, посещения на политическо равнище. Най-вероятно ще има такова посещение на техническо равнище преди лятото и на политическо след лятото, за да видим какво ще правим от тук нататък. Няколко думи а, за първопричините за миграцията. Напълно съм съгласна с това, което каза изказалата се преди мен. Това е много общо понятие, което всъщност не значи много само по себе си. В някои отношения от а, 50 години не сам се опитваме да преодолеем първопричините за миграцията с официалната помощ за развитие, но може би не го правим достатъчно нюансирано. Това, което опитваме да направим в частност с извънреден доверителен фонд, фонд е да из... изкочим един по-нюансиран, по-конкрет, по-прецизен подход и също така да направим един по-цялостен анализ на причините за преселването и миграцията като голяма част от тези понятия ни връщат до понятието интеграция в всичките му измерения. Често на интеграция се гледа от политическа, економическа и социална гледна точка, но интеграцията е преди всичко политическо понятие, т.е. възможността хората да вземат участие в живота на своята общност, да имат усещането, че могат да повлияят на структурата на държавата, в която живеят. И този вид интеграция става все по- и по-важна измерение изпълнение на нашата работа. В момента работим заедно за създаването на по-структуриран финансов отговор на проблемите, свързани с миграцията в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Като взимаме предвид цялостният политически контекст и конкретното положение е, с миграцията в всяка една от партньорските ни държави, ще продължаваме е, да гарантираме, че действията и фондовете, свързани с миграцията, са е, неразривна част от цялостната ни, цялостните ни взаимоотношения с партньорските ни страни по целия свят. Обедени сме, както стана ясно и от предложението, които бяха предоставени предоставени и от парламента, и от съвета. Това най тази цел може да бъде постигната най-добре, ако миграцията се впише в цялостният контекст на един инструмент, инструмент, който да ръководи взаимоотношенията ни с трети страни по света, тъй като трябва да вземем прави всички други аспекти на тези взаимоотношения. И ако се съсредоточим на миграцията като нещо отделно, това няма да подобри нито постиженията, нито на миграцията, нито други аспекти на сътрудничеството. Ще спра тук. Благодаря ви. Благодаря, давам думата на господин Конс. Je vais essayer de faire euh, aussi bien. И аз ще се опитам да е, Последно примера е на Кристиян, който се, се изказва в 7 минути и 12 секунди. Много ви благодаря за тази прекрасна възможност е, да се изкажем по една тема, която е много важна за политиката на развитие. Без изненада, миграцията се превръща в а, приоритет и това се отразява на начинът по който ние работим. Отразява се и на новият референтен документ за европейската политика в областта на развитието, европейският новият консенсус и се отразява в начинът по който ние работим. Ще се опитам да се огранича до няколко общи забележки, общи коментари, които може би ще ви заинтригуват. На първо място – когато гледаме на после за емиграцията в рамките на инструментите за развитие, винаги сме ръководени от два водещи принципа. Първият. Когато използваме наличните инструменти, когато избираме от наречената бюджетна галактика, винаги го правим съгласно мандата. Това е от съществено значение за нас, защото искаме да работим при пълно зачитане на правното основание на възможните, но и на ограниченията, които ни налагат бюджетните инструменти. Вторият ни водещ принцип е всичко, което и да правим, го правим в партньорство. Това е водеща линия в цялата ни дейност. Т.е. партньорства с партньорските ни страни, чрез смислен диалог, като се взимаме предвид специфичният контекст, специфичният географски регион, в който работим. Това е вторият ни водещи, водещ принцип. И тези два принципа се отразиха в няколко важни области. На първо място, какво конкретно правим? тук надхвърля в конкретни случаи с Африка, прилага се за всички, но по отношение на Африка има прекрасен пример с декларацията от Лавалета и плана за действие, с който се изгради един много цялостен и балансиран подход към миграцията. И всъщност това ще бъде и основата на по-нататъчната ни работа в областта на миграция като цяло. Съсредоточаваме се върху първопричините за незаконната миграция. И може би да, това е доста общо понятие, но и много важно. Когато говорим за миграция, било то законна или незаконна, когато говорим за мобилност, в крайна сметка, преди всичко трябва да, да си дадем сметка какви са причините, които карат хората да напуснат дома си, да напуснат общността, в която живеят, по принцип не е първият избор на никого, и да се преместят някъде друг. Съда трябва по-ясно да осъзнаем какви са тези причини. Работим по този въпрос и ще се върнем с резултатите към вас. Вторият въпрос е свързан с законната миграция съществува не само незаконна, но и законна миграция от части към Европа, но има и доста законна миграта, миграция в рамките на регионите, където идват мигрантите и подкрепяме тези законни канали за миграция в Африка и участие в Азия. На трето място въпросът за селените в самият регион лица. Най-типичен е примерът в Златния рог. Най-големите беженски лагери в света се намират там в Дарфур и всъщност много малка част от а, тези мигранти достигат до Европа. Защо? Защото те, доколкото е възможно, се настаняват при човешки условия в региона. И ние подкрепяме държавите, е, които приютяват тези хора и вътрешно населените лица, като същото въжи не само за Африка, но и за Афганистан. Не само подкрепяме е, тези вътрешно населени лица, не само в, сама, в самия Афганистан, но и съседните държави. Опитваме се, доколкото е възможно, да подкрепим само помощта и автономията на тези вътрешно разселени лица и бежанците. Четвъртият акцент в работата ни е борбата с трафикатите на хора и очите. Това не е лесно, но видите какво сме да постигнем в Агадир, един регион, в който трафикът на хора спеш превърнал в а, много доходен бизнес. Опитахме се да се отучим върху местната економика, да се отучим върху альтернативен модел за, за, за и мисля, че успяваме да постигнем резултати на място. И а, следващият аспект на работата ни е свързан с доброволните връщания. Става дума основно за мигрантите, които живеят при ужасяващи условия в Либия. които са ни помогнат да се върнат по страници по происход. Всички тези инструменти са част от един общ набор, на който няма да се връщам отново. Кристин вече го каза, работи в рамките на различни инструменти, но разбира се, най-важният от тях е извреден доверителен фонд за Африка. Нега няколко думи за резултатите, тъй като това е важна за нас тема. Създадохме няколко органа за научни поручвания за отделните географски региони. Искаме с помощта на академичните институции да разберем какви са първопричините, какво точно дава резултати и какво не дава резултати. Освен това създадохме и система за наблюдение и, и вадене на изводи. Тоест, освен оценките, които ние самите изготвяме, се изготвят и външни доклади, като между другото повечето от тях е на разположение на интернет страницата на извънредния двойтелен фонд за Африка. Остатите този доклад като цяло са положителни, т.е. успели сме благодарение на, на действията си да помогнем на приемащите общности да съдат нужните условия да подкрепят интеграцията и да насърчат съчетаването на краткосрочни мерки с дългосрочни стратегии и накрая надявам се ни да макарам отново да се върне на въпрос. Работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент и в частност с Комисията по развитие. Имаше посещение на Комисията по развитие в Уганда и Сенегал и доколкото разбирам, резултатът на това посещение на Европейския парламент е бил положителен. Засилва се това, което вършим и успяхме да поставим повече е, акцента върху някои от дейностите, които се, с, е, които се финансират със средства от изборителния отвратителен фонд и това беше част от структурния диалог с комисария Мимица. Благодаря ви. Поздравявам и 6 минути 59 господин Поповски. Ще се опитам да бъда кратък. Мисля, че е много своевременно преглед, своевремен преглед на нещата от случилото се през последните три години. От 2015 година нещата много се промениха. Не само по начина по който мобилизираме средства, но и начина по който ги разходваме, как съчетаваме програми заедно с държавите членки. Това беше абсолютно необходимо. Защото новите инструменти е, трябваше да бъдат нещо много повече от бюджетни инструменти сами, сами по себе си. Инструментите, които бяха споменати, до, доверителния фонд за Африка, механизма за Турция и спешната помощ за Сирия. се е, прилагат в тясно сътрудничество с е, партньорите, включително и страните на трансфер и на транзит и е, происход. Е, като те покриват, разбира се, Турция, но също така Ирак, Сирия, Ливан, Постигнали сме доста добро, добри резултати. Ще ви спеста подробностите, но ще се спрем на положението в е, Либия, тъй като Либия е съвсем редовно присъства в нашия дневен ред включително настаняването на бежанците, насърчаването на доброволните връщания. До сега 21 е, хиляди връщ, доброволни връщания са били осъществени, което е нещо доста е, значително като постижение. За Турция. Много бързо успяхме да мобилизираме 3 милиарда, 2 милиарда бяха похарчени до края на миналата година. Сега а, идва а, ще, и, е, ред на следващият транш. Резултат, резултатите са много значителни, тъй като тези средства позволиха пребиваването на милиони 300 от милиони 500 хиляди сирийски бежанци в Турция и тяхното интегриране на част от тях в, на трудовия пазар на Турция. А, в а, средния, в Близкия изток, по-специално в Ливан, средствата са насочени включително и за здравеопазване. Тоест, за, зад средствата, за за, за парите, за цифрите има и хора. Като целта е да се, да се, избегне, да се избегнат така наречените загубени поколения. 600 хиляди са младите хора, които е, в Ливан. И неодавна бяхме и свидетели на млади сирийци, които показаха промените в живота им следствие по помощта на Европейския съд. Доверителен фонд за Сирия покрива сега, включва и съседни страни, включително и Армения. Втория транш ще бъде отпуснат по-късно тази година. Имаме и доста добро и финансиране на така нареченията прозорец за Африка. господин председател и други членове на вашата комисия присъстваха на присъстват на заседания на организационните комитети, но и при всички случаи за, и за бъдеще, при създаването на модалностите за реакция при спешни случаи, ще трябва повече да се е консултира Европейския парламент за бъдеще. Няма да повтарям казаното от Кристиян. пред, предвижда се допълнителни резерви от 10 милиарда за реактивност а, при спешни случаи, свързани с миграция. Това а, идва от факта, че си дадахме сметка, че трябва да създадем едни съвсем нови структури и да имаме един много по-модерен и реакционен подход от тук нататък. 6 е минути и 42. Сега ще дам думата на различните наши докладчета. А, виждате, аз съм там. Аз съм Линда Макеван. Имам един въпрос за Кристиан Лафлер. Споменахте бъдещите програми. Инициатива на Генерална дирекция вътрешни работи и миграция. доколкото разбирахме, че, че няма отделни неща или фрагментирани неща във външната политика. Искате да кажете, че всичко е интегрирано ли? И второ. Господин Дунц, по повод самита или срещата на високо равнище в Абиджан. Разбира се, можем само да се да се съгласиме с окончателната декларация, но но мисля, че трябва да да бъдем малко по-честни със самите себе си, по-искрени, когато правим оценки на случващото се по място. Ако можете да ни, ни кажете нещо повече. Да, казах. Да, постигнали сме неща. Още веднъж, нека бъдем честни, нека бъдем искрени. Постигнали сме неща на но в политиката на съседство знаеме, че има огромни проблеми с образованието. Да, нашата цел е всяко, всяко дете в Ливан, в Турция а, сирийско дете, дете бежанец да бъде, да може да постъпи в училище през а, септември. Добре, това е нашата цел, но докъде сме стигнали, какви са предизвикателствата, какво трябва все още да направиме? какви са наистина трудностите, с които се сблъскваме? вероятно ще трябва да правим и трудни политически избор. Но нещата се развиват прекалено много бързо. Но и какво ще бъде от тук нататъка? големите стратегически решения изискват средства и за това ще трябва да участват и съвета и парламента. А, за това искам да знам кой, кой, кой, кой е взел решенията. Защо? защото като че ли много от стратегическите решения не, не се взимат с сътрудничество на парламента. Така че трябва да имаме едни много по-честни анализи, оценки. Да има по-добро сътрудничество, за да раз... всички да са абсолютно наясно с рамката, в коя, с която действаме. Госпожа Вержер. 19 юни. 20 юни е Световния ден на бежанците. И тогава обикновено се публикуват официалните цифри. Днес получихме а, документа от външната служба и, документ, и документа от Върховния комисарят за беженците. Ако прочетем документа на външната служба, се казва, че втора последователна година миграционния натиск спада. Същевременно обаче световната криза – продължава. И това е, свет, и това е свет, световна криза на бежанците. 68 милиона души са напуснали родните си места миналата година. Тоест, всеки 10 секунди едно лице а, бива разселено или преместено. Като те са се увеличили с 2 милиона от 16 до 17 година. 90% от тази миграция или преместване става в рамките на съседни държави. Така че какво сме направили? Подготвяме е, глобалният пакт за обежище до края на година. Но Европейския съюз е най-богатата територия, която е дала подслон на по-малко от 2,7% от бежанците. Много по-малко, отколкото има в Турция. А, така че бедните страни са тези, които поемат голямото бреме. Вие, но, но, но ние, ние, ние не в момента не говориме за законната миграция и незаконната миграция. Ние просто затваряме нашите врати пред бежанците. А, и какво ще, какво ще правиме в следващите месеци, ако нямаме вече бюджетни възможности, ако нямаме някаква гъвкавост, ако сме изчерпали всичко, ще, ще продължиме да потъваме в националния си егоизъм и, съще... и съжалявам, нямаме никаква хуманитарна и хуманисти... хуманистична политика. Аз наистина съм, я... съм ядосана, защото виждаме тук в цифрите на Върховния комисарият, че това въобще не отговаря на нашите ценности. Да. Благодаря, господин председател. През последните години се намирахме в изключително сложна ситуация. Не бяхме достатъчно подготвени за нея. И по време на кризата ни липсваха а, уместните инструменти. Констатирахме, например, че и Върховният комисариат на ОНЕ за бежанците в разгара на кризата нямаше достатъчно ресурси, за да окаже подобаваща помощ в лагерите. Не се очакваха тези числа. А, сътрудничеството на международно ниво просто не се случва, защото по време на криза международните институции трябва да просят пари, за да могат да действат. По-нататък, вероятно, ще трябва задълбочено да обсъдим въпроса за това, доколко политиката за развитие на ЕС и на други страни, която се води от 50 години, действително е била успешна политика. Дали пък не сме а, си поставили погрешни приоритети? Въпроса за а, отпускане на бюджетни помощи, проекти. Има много интересни доклади и анализи за такива неща. Но взаимните обвинения няма да ни помогнат. Въпрос, основният въпрос е съгласно с, с член 78 алинея 8 на договора. Текстът на този член не е достатъчно зачетен. Чувам оценката от нашите гости и поглеждам към актуалните данни. Например, в Ферге актуалните молби за обежище – от месец на месец. Месечно са около между 20, 15 до 20 хиляди, а по време на кризата са били 60 хиляди. Това означава, че все пак нещо се е случило. Или е намалял натискът върху онези, които не са издържали повече живота в родните си страни и са побягнали за да спасят живота си или пък гъвкавостта на фондовете, към която първоначално гледахме доста скептично изиграла своята роля. Във всички случаи има, има, има положително развитие в сътрудничеството и с съседните страни. Имате ли някакви количествени данни, някакви числа? А, Господин Поповски, например, цитира числата за инструмента за Турция. Страна, която е направила повече за бежанците от голяма част от Европейския съюз. Трябва да погледнем и тази истина в очите. Но как изглеждат нещата с Йордания и Ливан? Нищо не беше споменато за тях за тези две страни. Или това, което се прави, се концентрира върху Сирия, Либия и още една-две африкански държави. Можете ли да ни кажете в какъв порядък са числата, какъв е процента на хората, до които се достига, на които се оказва помощ? И доколко има възможност за действия на място за преодоляване на кризата, за да се окаже помощ на хората, включително и с цел економическо развитие и економическа дейност. Ако тенденцията е толкова положителна, колкото вие я формулирахте, достатъчно ли е това, което се прави или не е достатъчно? Как преценявате ситуацията? Moi, je voudrais, <clears throat> à titre personnel... Бих искал да споделя личен опит. Неколко, неколкократно съм бил в Близкия изток, в Турция, Йордания, Ливан, Газа, разбира се, и на левия бряг на река Йордан. Но имах чувството, че Европа не се вижда, не е видима, че работиме с агенции на ОНЕ, но Европа като че ли не се приема като партньор. Тя не се вижда. там нарочно ли е или просто няма как да дадем видимост на Европа? Второ, въпрос свързан с координацията. Да, в повечето от страни Европа е е представена от своята мисия или делегация, но също така всяка държава членка или повечето имат свои представители. Има ли достатъчно координация между тях? И каква е пътната карта на нашите представители в тези страни? Като че ли, може би тази пътна карта не е много ясна. Като че ли всеки прави възможното и че решенията се взимат в Брюксел и може би те не могат да реагират на място достатъчно бързо. И трето, тромавите процедури. Участвах в заседание на Организационния комитет, да, всички държави членки бяха там. Не може ли при управлението някакси да имаме да прилагаме методи, които да са по-оперативни и по-функционални. Аз не знам колко струва подобно заседание, каква е цената и просто се питам каква е добавената стойност. Разбира се, не трябва да обиждаме някого, но според мен трябва да можем да бъдем по-ефективни и по-оперативни. Това са така наблюдения и въпроси. И колкото до управлението. Можем ли да се намесиме като държавите членки ни предоставят правомощието за това, но как, а, как да се а, изтръгнат първопричините за иммиграция? Може би трябва някаква, ш... някаква шокова терапия. Да бъдем по-ефективни. Така, има ли... Има доста, има доста. Мал, малко бяха изказванията, но доста въпросите така че имаме по три имате по 3 минути за да отговаряте. Започваме с господин Поповски. I listened in Spanish, but I guess uh, minutes. Слушаме на испански, но доколкото разбираме три минути, нали така? Добре. Три минути и 30 секунди. Тъй като не си изразходвахте цялото време по началното изказване. Ще се опитам да обобщя отговорите. Имаше няколко конкретни въпроса за Йордания и Ливан и в частност за сектора на образованието. Информацията е налична. Не можах да цитирам всичко, защото няма точно време. Дадох ви примери с равнището на обхващане на децата, е, които трябва да ходят на училище в е, Турция. В Йордания и в Ливан малко закъсняваме. В Турция се случват по-добре, защото е налична и нужната инфраструктура. Няма да цитирам е, конкретните данни. Всичко на разположение на нашия вебсайт. Ако искате, ще ви изпратя в кабинета ви. в голяма степен е същия модел, инфраструктура на училищата, обучение на преподавателите, учебен материал. В Йордания правим същото, но тъй като страната е по-малка, разходите, които са свързани с мигрантите, наистина са огромни. По въпроса за миграционният натиск, въпросът на господин Бърге, ние също и основателно смятаме, че започва да дават резултати нашите усилия. Ако погледнете какво се случва по централно средоморският път, през 2016-2017 година имаше намаляване с 17% на пресиранията. Тоест продължава да има миграционен натиск, но намалява броя на пресиращето се при пристигащите. Което означава, че трябва да продължим с е, е, дългосрочният ангажимент, но започва да дава резултати. Действително трябва да се адаптираме. Споменах вече следващият е, транш за механизмът за бежанците в Турция. Трябва да продължим да работим в областта на образованието, на здравеопазването трябва да работим и на общностно равнище. Това ще бъде от а, ключово значение за едните няколко години. И нега няколко думи за управлението и м, начинът на изпълнение на място и прозрачността. Действително това е сред слабите ни точки и комисарят Хан настоява, че всички агенции на Европейския съюз трябва да бъдат поведими. Ако ние нещо правим, трябва да е ясно, че подкрепата идва от а, а, средства на Европейския съюз. Агенциите на ООН играят ключова роля. Около 48% от нашата помощ за развитие минава през международни организации, в частност през агенцията на ООН, като УНИЦЕФ, например. Не смятаме, че ще променим начинът си на работа, но много внимателно следим диалогът с тях. Трябва да отбележа, че в някои случаи държавите членки много държат, например, на ръководният комитет на механизмът за бюджетите за Турция който е по-различен от а, този за избран добрителен фонд за Африка. Всички държави и членки, които са дали средства, имат възможност да имат член в а, управителният орган, докато за доверителни фонд за Сиране ще виждат по-различно, защото за да може да някой да е член на управителният съвет, трябва да е дал поне 1 милион евро, т.е. по-малките вноски не са достатъчни, което намалява, разбира се, и броят на държавите членки, които са част от управителният орган. Заявихте, че ще продължавате да вземате участие на тези събирания, което за нас е много важно. Важно е да можем да чуем вашето мнение. Благодаря ви. <clears throat> Few... Uh, Благодаря ви. Аз ще добавя няколко коментара. Най-напред относно честността за постигнатите резултати. Причета, поради която цитирах външните оценки, е причината, че често представяме чашата полупълна вместо полупразна – затова е по-добре някой друг да ви каже дали чашата е наполовина пълна. Което пък не значи, че сме намерили вълшебната пръчка, с която сме отстранили някои от основните проблеми с политиката на развитие. Както каза Кристия, някои от тях са на лице вече повече от 50 години. Ако погледнете една от основните въпроси, на основните причини за миграцията, именно измененията в климата, това е сравнително наскоро появил се фактор, който има все по-голямо и голямо влияние. Но бих искала да отбележа, че започваме да виждаме резултати, започваме да се учим от това, което сме опитали и дава резултати, и това, което сме опитали и не дава резултати. И за нас това е най-важната, най-важният критерии за постигнатия напредък. И смятам, че трябва да приложим същият подход и за към политическото измерение. Споменахме трудностите с декларацията от Лавалета и декларацията от Абиджан. Вярно е, че когато се водят изцяло и само политически дискусии на това равнище, често обсъждаме водещите принципи, което никак не е лесно. Сега, когато започнахме да работим на място, се оказва, че е много по-лесно да намерим допирни точки с, с партньорите ни за това, кои действия трябва да финансираме, кои не трябва да финансираме. Това в крайна сметка правим и това ни помага помага нашите партньори да се справят с предизвикателството, които са по-скоро техни, отколкото наши. И лесно може да се намерят в отношение добавени допирни точки. Което ме навежда на въпроса за управлението. Разбирам, че срещите на стратегическите звена са, могат да се окажат доста натоварващи. На нас някога, понякога не се това такива, но все пак стратегическият съвет е много важен орган. Най-малкото, защото и че на Европейския парламент могат да вземат участие. Именно там се обсъждат големите стратегически насоки, към които се следваме при разходване средствата от доверителният фонд. За да знаем какво можем да правим и какво няма да правим в следващия оперативен период, така че това наистина е много важен орган за вземане на решения. По въпроса за координацията с държавите членки има такава. Както винаги, държавите членки са по- по-склонни да ни координират те нас, отколкото ние да ги координираме тях в общоевропейски подход. Но всичко, което се прави в рамките на доверителният фонд е част от... се обсъжда на място с партньорските ни органи и всъщност е част от много по-масштабен процес на координация на донорите, които също осъществяват действия в същата държава. И като цяло, ако отнесат с външните партньори е много добра и така че в крайна сметка, когато започнем да взимаме, когато стигнем до въпроса за взимане на решения по конкретни проекти, по голямата част от случаите целият процес тече много добре, тъй като голяма част от него вече е извършен предварително. И последният ми коментар е свързан с видимостта. Смятам, че полагаме усилия за подобряване на видимостта, но Често, когато работим а, с, а, включително и през агенциите на ООН, е често а, и партньорите ни, и крайните бенефициери знаят откъде идват парите. Работим с местните НПО за подействията, които се финансират с европейски средства, но в някои случаи видимостта е по-скоро политическа отколкото свързана с Евро... знамето на Европейски съюз. Благодаря ви. Благодаря. Господин Благодаря ви. Колегите казаха голяма част от това, което аз исках да кажа. Ще добавя само няколко елемента. Нека да започнем с прословутите причини за миграция. Както казахте, господин председател, как можем да премахнем причините за миграцията? Отговорът е не можем да го направим и не се стремим да го направим. Опитваме се в рамките на възможното да се намесим, за да сложим край на принудителното преселване, т.е. принудата хората да станат бешенци. Но миграция сама по себе си е част от човешката природа. Човек винаги се е местил, винаги е търсил нови хоризонти. И предизвикателството, което стои пред нас е да превърне миграцията в избор, а не в принуда. И това е заложено в програмите ни за структурно сътрудничество заложено е в това, което се опитваме да постигнем в дългосрочен план с партньорите ни, независимо дали те са в Африка, в Азия, в Близкия изток или някъде другаде. Там се стремим да намерим глобални отговори, които обхващат различни измерения, управление, економически аспекти, социални аспекти и други. Но когато казах да премахнем правостичниците на миграция, не отричам факта, че миграцията е стара колкото и глобализацията, но е възможно някои елементи на по-бавно развитие да ускоряват тези процеси и да се превръщат в мотивация за хора, които биха останали по домовете си, да иммигрират. Да, това е вярно, както каза и госпожа Колет. Често сме свидетели и на друго явление. Когато преминем от етапът на недостатъчно развитие, етапът на развитие в началният си етапи, често всъщност има ускоряване на миграцията, тъй като средствата са на лице и, и са съчетани с очаквания, които не се оправдават. Именно в тези държави трябва да работим, за да създадем нужните условия, за да могат хората да намерят удовлетворение и да намерят своето бъдеще в собственото си общество, в собствената си общност, ако желаят. И разбира се, винаги ще има такива, които ще предпочитат да търсят възможности за развитие другаде, както са го сторили милиони европейци. И тук говорим вече за законна миграция и за това и преговорите, които се водят в момента в рамките на ООН за Световния пакт за миграцията са много важни. По този начин се поставя под въпроса съвместната отговорност, отговорност, която носи всички, цялата международна общност. Линда Макевен зададе въпрос за съчетанието на външните инструменти, инструментите на вътрешната политика в рамките на Генерална дирекция вътрешни работи? Отговорът е следният инструментите на външната политика в много голяма степен са съсредоточени на, върху това, което се върши в рамките на Европейския съюз за управление на миграцията, както по отношение на възможности за приеми и настаняване, така и по отношение на граничен контрол и други. Предишко трябва да се учим на външното измерение, но да не създаваме отделен инструмент за миграция, а да включим миграцията като една от водещите теми в цялостното ни сътрудничество. Защото има много е, силни миграционни потоци в рамките на други региони. Неодавна взех участие на диалог в въпроса за миграцията с Южна Африка и беше, бях изненадан в, голяма степ, в колко голяма степен миграционните предизвикателства пред Южна Африка съвпадат с, с, с тези на някои държави членки и как те се опитват да се получат от нас, включително и по отношение на подхватяването на ксенофобията, ксенофобията и други а, нелицеприятни явления, на които сме свидетели тук в Европа. Затова се надяваме, че с следващата налична финансова рамка ще имаме и повече гъвкавост за съчетаване на външ, политики, на външната и вътрешната политика. Вярно е, че първоначално нямаше повсеместен ентусиазъм в Абичан, но ви цитирах примера с а, Южна Африка, съвместната ни работа с Африканския съюз. Имаше от тогава насам доста повече интерес. И последният ми коментар е свързан с управлението и а, ръководният а, орган. Да, съгласен съм, доста е голям този управляващ орган, но всеки иска да вземе участие в неговите заседания, като каза Линда Макева, ако погледнете новите инструменти, когато предлагаме всъщност нови инструменти, би трябвало да обърнем доста повече внимание на това как може действително да имаме стратегическо планиране с участието и на Европейския парламент, и на държавите членки, които да имат стратегическо възможности като стратегически наблюдение, контрол, а не толкова посемешно голямо участие, каквото има в момента в управляващия орган на двойтония фонд. Благодаря ви, дам да госпожа Колеца за съвсем кратко изказване. Много вече се каза до момента, така че ще се в заключение ще кажа едно предупреждение и а, една перспектива. Напълно първо ми е нека да не се само забравяме колко можем да постигнем и колко сме постигнали. Много се говори за граничен контрол и изнасяне на външните граници. Добре, с това се говори и за политиката за развитие. Всички тези явления са ужасно сложни и не бива да ги подценяваме. последните няколко години се оказа, че всъщност миграцията беше прекалено подценена външната ни политика преди 2000, преди 2015 година. Сега пък имам чувство, че отделяме прекалено много внимание и да има прекалено силен натиск при миграцията да бъде да се превърне в обсъдителен приоритет. И има опасност с новият фонд, който дава повече гъвкавост в научна финансова рамка, ще можем действително да се замислим къде е правилното място на миграцията в рамките на бюджета на Европейския съюз и какви точно цели се опитваме да постигнем и как можем да намалим конфликтите с различните аспекти на работата и мисля, че все още се търси правилното равновесие между хуманитарните цели, цели свързани с развитието и целите свързани с ПВР. Сега е момента да обсъдим всички тези въпроси и да изготвим един бюджет, който да може да отговори на тези очаквания. Тук не говорим само за размера на бюджета, но и структурирането му и това колко ефикасно се гледа на възможните намеси и кой точно за какво отговаря. Благодаря ви. Благодаря на четиримата ни експерта. А сега, скъпи господин съпредседател, ще отстъпим мястото на председателката на Комисията по развитие и на заместник председателят на Комисията по бюджетен контрол. Uh, good afternoon, colleagues. We can uh, start the, uh, the second. See, we have two... Така, колеги, започваме втората част на нашето заседание. Аз и госпожа а, Мак Еван, която е председател на комисията по развитие, т.е. Обединеното кралство ще съпредседателства днес след обед. Така че сега ще ни видите в случай, че ще ви напуснеме след 9 месеца, но ще видим какво ще стане междувременно. Сега. В първата дискусия Обсъдихме какво се случва в момента и какво ще се случва в бъдеще, но сега на втория панел ще разгледаме каква, какъв, какви ще бъдат последиците за, на терена от приложението при използването на механизмите на Европейския съюз. Да, разбира се, ние искаме ефективност и ефикасност и по какъв начин това ще се отразява на а, развитието на положението на терена. И ще можем също така да погледнем какви са и последиците. Четирима са нашите експерти, господин Масуду, който е министър на финансите на Нигер, госпожа Бихари от Конкорд, Конфедерация за сътрудничество, за подпомагане и развитие. Това са всъщност неправителствени организации. Господин Юрек от British Council – и господин Боб Арнот, също от British Council, който е програмен директор за доверителен фонд за операции в северно-источна Нигерия. И сега давам думата на а, моята колежка и приятелка Линда. Благодаря. Благодаря на комисиите, които организираха днешното изслушване. Това е в момента, може би, един от най- горещите въпроси в европейската политика в момента. Сред нас е финансови министр на, на Нигер. Ние се срещнахме и обсъждахме вече ам, а, проблемите, обсъдихме проблемите и в Либе, след посещението на Клод Морес в Нигер. Знаеме, че най-големият доверителен фонд на Европейския съюз е за Нигер. Така че очакваме вашата оценка за последиците и ползите, които това е донесло на вашата страна. Разбира се, тревата не винаги е зелена дори и у съседите. Трябва честно да си споделиме проблемите. Ние направихме посещение в Уганда миналия месец. Видяхме начина по който се използват доверителните фондове там. 90% от бежанците там са малолетни от Южен Судан. И видяхме начина по който се разходват всъщност средствата за бежанците, които на практика така поддържат включително и цялата общност в региона. Както каза преждеговорящият, в, в, в Африка има, има най-голямото разселване и най- най-много е, но бежанци. И в крайна сметка Уганда е втората страна след Турция, която подслонява бежанци от Конинтент. От гледна точка на НПО-тата ще ни, гледната точка на НПО-тата ще бъде представена от представителката на Конкорд и след, и след това ще чуем и представителите на British Council. Но в крайна сметка най- най- най- най-важното е да знаеме какво, а, как, какво става и какво не става и какво се получава на, на практика. Какви са, какви са предизвикателствата, с които са изправени хората, които работят на терена? Това е важно за ефективното управление на средствата. А сега давам думата на министър Масудо от Нигер. Имате думата, господин министър. Благодаря, госпожо. Първо бих благодаря ви за това, че ме поканихте да участвам в този обмен на мнения. Проблема е много горещ както за вас, така и за нас. Става дума за проблема свързан с миграцията, която може да бъде някаква заплаха за демократичния баланс във вашите страни. Така че предизвикателство за вас, предизвикателство и за нас. Ние също приемаме бежанци и хора, които са разселени. Може би това не го знаете. Ние приехме 200 хиляди бежанци от Сирия, от Либия и кризата в Либия. А, с няколко стотици хиляди след а, 200 хиляди от Чад след кризата с Боко Харам и 200 хиляди от Мали след събитията в Мали, така че за една малка страна като нас ние също знаеме как, какво означава това. И вие водите един дебат. Смятам, че трябва да бъдем солидарни в търсенето на решение, за да може това решение да бъде и с човешки облик и демократично. Къде се намира Нигер и гео, географското положение на Нигер? Го знаете, но ще ви припомня, че ние сме транзитна страна една страна, коя, която граничи на северо-исток с Либия. Имаме и хиляда километра граница с Алжир на север. 800 километра с север, северната част на Мали. Знаете какво се случва в момента в Мали и 1500 км граница с Нигерия, включително и езерото Чат е част от границата. Тоест, ние сме на кръстопът в Африка. Ние сме транзитна страна и играта Гадес е центъра на транзита и големия проблем. Не, между Агадес и либийската а, граница, малийската граница и бур... границата с а, Буркина Фасо представляват 100 000 квадра... 1000 квадратни километра. Едно огромно пространство, което трябва да бъде контролирано и едно пространство, което трябва да бъде контролирано в рамките на нашето участие в контрола на миграцията. Все повече и повече се говори за климатични промени, но в моята страна тези промени имат и реално изражение. Преди 20 години все още имахме е, една година суха, една година суша, 20 години е, нормално метеорологични условия, след това всека пета година, а сега всяка втора година е година а, на суша, т.е. това води до а, обедняване на а, населението. От друга страна имаме наложени програми от Международния валутен фонд, фонд когато трябваше да, намаля, да намалиме соци, социалните разходи, разходите за здравеопазване и така нататък. Така че а, постепенно имаше дефицит на държавната намеса и след това а, разпадане на Либия, който а, се отрази на стабилността на региона, създаде се в Либия няма държава и има отсъствие на държавен контрол на на цялото положение на ситуацията в близ. И това се разпространи като метастази в целия регион. Периферичните зони са много, станаха много по- уязвими, тъй като имаше разпадане на държави в, на африканския континент и промяна в економическите дейности. В, в, в, в миналото туризма беше основна дейност, а туризма изчезна постепенно. И вместо туризма се развива престъпна економика. Два вида всъщност. От една страна трафик на наркотици и след разпада на държавите по периферията и трафика на хора, на мигранти, след разпадането на либийската държава. Така че в момента е на лице престъпна економика, която се развива, процъфтява и много, много голяма част от населението в този регион живее повече или по-малко покрай тази престъпна економика, трафик на наркотици и на хора. Е, нека не говориме само за трафиканти, става, става дума за масово участие на населението в този вид дейности. Това е проблем раз, раз, разбира се, ние участваме в подсигуряване на сигурността, но всички действия са краткосрочни. Но дори в краткосрочните деяни, дейности са много трудни за осъществяване. Е, разполагаме с ограничени средства, с ограничен капацитет, трябва да контролираме 1000 квадратни е, километра с помощта на Европейския съюз създадахме допълнителни полицейски е, отряди, но знаете, че цели потоци мигранти преминават през Нигер. Може би за, може би за сега е достатъчно, но, но нямаме устойчива система. И второ, как да, да заместиме незаконната економика с законна. И още нещо. Основната причина на кризата е с разпада на държавите или поне тяхното отслабване. Как да се възстанови държавната структура и държавната власт? как да, да, се, да, се, да, се, да, да се възстанови държавните институции, но и най-вече социалната функция на държавата трябва да се намерят спешни отговори, но спешните отговори трябва да почиват на, на, на дълбочинни реформи първо да има економическа възстановяване на економиката, но най-вече възстановяване на държавата в и възвръщането на държавната функция и правомощи. Но, но всичко това може да стане само с участието на, на а, държавите от региона, инак просто процесът ще бъде нелегитимен. Това беше моя принос. Благодаря, господин министър. Да, вие ни въведахте в проблема и подчертахте много огромните проблеми, с които се сблъсквате. Нестабилност, миграция. Благодаря, благодаря ви. А, а сега давам думата на Фани Бихари от Конкорд. Добър ден. За мен е голямо, голяма чест да взема думата след господин Масуду. Ние, ние сме асо, асо, асоциация, която представлява много неправителствени организации. Европейският съюз е институция, която отстоява основните права, които са записани в Лисабонския договор, правова държава, демокрация и а, като и прилага принципи, ос, основи а, принципи, залегнали в, в Европейската конвенция за човешките права. Европейският съюз е страна по Европейската конвенция, която е, предвижда забраната за насилствено връщане в държавата по происход. Но с инструментите за, за, за външно финансиране мог, могат да бъдат използвани за а, подкрепа на а, и а, грижа за мигрантите, но тези средства могат да и да се използват за упражняване на натиска над държавите членки. Адаптирането на инструментите и механизмите на Европейският съюз и партньорството с трети страни е, се извършва с цел развиване на сътрудничеството за постигане на основната цел за развитие, която е премахване на бедността. Липсата на истинско партньорство с партньорските страни, липсата на гражданско общество и неговото общ... липсата на, не... на участие на гражданското общество в а, изпълнението на програмите може да доведе до а, провал. Миграцията ще е и ще продължи да бъде а, важен проблем в международния дневен ред. За това трябва да се, да се създадат устойчиви програми за управление на миграцията. Необ, необ, необходимо е да има про, програми за гъвкаво реагиране и не трябва, като не трябва да се забравя, че трябва да се предвиждат средства за гъвкаво управление на миграционните процеси в рамките на бюджета на външната служба. Краткосрочните решения е, може да решават проблема в е, момента, но не решават дългосрочно проблемите. Сътрудничеството с Либия, такова каквото е в е, момента, поставя под риска живота на много бежанци. Стрес Средствата трябва да се използват за подпомагане на партньорските страни като се наблегне на регионалната мобилност. Също така трябва да се насочат средства към доброволните завръщания и, реинтегриране в първоначалните общества но не трябва да се използват средствата за развитие, за насилствено връщане на иммигранти. Пред, пред, предварителните решения трябва, решенията за завръщане трябва да се вземат с, в консертация и с съгласието на самите мигранти, като се обърне особено внимание на уязвимите групи жени и деца. и се спазват основните принципи. Сътрудничеството с страните, където са разселените лица, повече от 80% от е, разселените лица е, живеят в е, развиващи се страни. За това трябва да се помага на общностите, сред които живеят е, те, за да се осигури е, поминък и развитие, като се подпомагат националните правителства, международните и местни организации, които работят с тези лица. Е, всички приоритети трябва да бъдат включени в специални програми които да включват и уважаване правата на търсещите убежище. Европейският парламент трябва да играе своята роля. В предвид положение, международното положение от огромно значение е да се отстояват човешките права. Очакваме и в бъдеще да си сътрудничиме, сътрудничиме в постигането на тези е, цели в рамките на е, взетите от вас решения по бюджета. Сега имаме още двама кои, оратори, господин Юрик и господин Боб Арнот от British Council. I don't know who's going first. Не знам кой първи ще вземе думата. Оставям ви да решите. Крис Юрек. Благодаря ви. Както казах, тя през, представлява British Council в европейски институции, но в конкретния случай ще ви представя гледната точка на мрежата на практикуващите на място в рамките на Европейското сътрудничество за развитие. Мрежата, която представлявам аз, обединява 15 дипломатически е, служби на държавите на Европейския съюз. Целта на мрежата е да се обменят познания и експертиза с цел подобряване на оперативната рамка на европейската помощ за развитие, за да стане тя още по-ефикасна. И в това отношение се радваме, че ни поканихте да се участи в днешното изслушване и се надяваме да продължим сътрудничеството си с вас, е, ако имате нужда на разяснения. Целта ни е да помогнем с експертните си познания на Европейската комисия за това как може да се отговори на нуждата с се намери европейско решение на международните проблеми. В това отношение ще се спра всичко на въпроса за доверителният фонд. повечето членове на нашата мрежа в момента отговарят за доверителни фондове, често заедно в различни части на света и макар в някои отношения да са различни тематичните им насочености, да споделят някои общи черти, които според тях са много важни. На първо място моделът на доверителните фондове се, се, се споменава в консенсус на Европейския съюз като цел за постигане на ангажимента по рамките на програмата на ОНЕ за развитие от 2300 година по отношение на подсъщността на добрителните фондове. Мрежата на практикуващите подчертава, че първоначално имаше възможност за подобряване на процесът на подбор на проектите, като има предвид, че все пак по процедурата в рамките на Доверителния фонд за Африка на Европейския съюз и отворената си процедура на вебсайта е достойна за похвала. Също така, държавите членки на Европейския съюз активно са ангажирали за работа по миграцията в международно отношение с цел предотвратяване на кризи, изправяне на кризи, които не са обхванати от други инструменти. Също така се установява е, нужната преходи, нужният приемственост между инструментите за справяне с изварени обстоятелства и прочнат им в дългосрочни програми на Европейския съюз. Ето защо добавената стойност идва от факта, че се отговаря на нови предизвикателства там, където не съществува нужната рамка и за целта има нужда от определено равнище на гъвкавост, което не винаги е налично в други инструменти за развитие. Нашата мрежа смята, че основните е, предимства на, на двоителните фондове е възможността им да се реагират гъвкаво и по-дългосрочно там, където има нужда от по-дългосрочни решения от е, спешните мерки, като едновременно с това се ограничава разпокъсаността. Търси сътрудничество между инструментите на Европейския съюз и местните общности и гражданите европейски, Европейския които работят на място. Затова ни трябва една лесна за адаптира, една мрежа, която може лесно да се адаптира към промежните нужди на програмите и да отразява но важните аспекти на място и да отговаря и да се свързва с важните партньори на място. Освен доверителните фондове дават възможност за по-нататъчно сътрудничество и координация чрез обединяване на средства с други донори, като Швейцария, например, като по този начин се гарантира нужда дългосрочна помощ с нужда стабилност и осигурявана от валутните фондове. Но с нашата мрежа признава, че в някои случаи имаше и проблеми, някои от които бяха разрешени чрез ускоряване на процеса на, на меса на място, като например с определянето на управляващите фондове в съответната държава, като се очаква повече гъвкавост за бъдеще. Европейските агенции също работят и на вътреш, по вътрешници процедури с цяло ускоряване на времето за реакция. И а, в а, това отношение нашата мрежа насърчава Европейската комисия да опрости сътрудничеството си с нашите партньори и да улесни сътрудничеството с дипломатическите служби на държавите членки, което да отрази реалността на нуждата да се действа в много нестабилна обстановка. Сега там думата на Боб, който ще продължи. Благодаря ви. Живея и работя в Нигерия през последните 15 години. В момента ръководя проекти, финансирани с Дворитни фонд, на Европейския съюз в е, три щата, които са най-тежко е, засегнати от дъността на Боко Харам. Като работим в 30 административни области на тези три щата. Като ще ви кажа нещо по-конкретно, защото чухте към момента, бих искал да се спра на въпроса Доверителният фонд на Европейския съюз да договоря на някои от въпросите от гледна точка на прилагането на практика и също така светлината на проблемите, които ние се сблъскахме при изпълнението на програмите, които ръководим. най бъдам ще отбележа, както вече беше казано, нуждата от гъвкавост и а, възможност за приспособяване. На първо място изискваме възможност а, да, да да има да на доверителните фондове, особено в нестабилните контекста, в който работим. Имаме нужда от гъвкавост и адаптивност, за да можем да се възползваме от появяващите се възможности и също така да се откажем от проекти, които се оказват невъзможни. Така, например, в програмите, които ръководя, понякога се оказва физически невъзможно да се, стигне, да се достигне до някой определен регион, но отвън се появяват други възможности и други за намеса. И ако програмите са достатъчно гъвкави или адаптативни, се налага да губи много време поради обсъдствата на място. Така че всъщност мога само да ви призова да изграждаме програми, които да са насочени към разрешаване на конкретни проблеми, които да ни дадат възможност да сме ефикасни в дъл... по-дългосрочен план. На второ място, ние, които работим на място, имаме нужда от а, малко по-сигурен подход а, обстоятелствата са много рискови, обстановката е много рискови, за това не може да се изисква от нас да, да прилагаме някакви конкретни програми, включително и по отношение на финансирането. Имаме нужда от възможност да отговаряме на обсто... обстоятелства и преди всичко искаме да се опрости, опростят програмите, а не да ни следите какво правим постоянно. Ние се опитваме да работим с местните общности и разбира се, възможностите да го правим ще се увеличат, ако имаме повече гъвкавост. В някои случаи трябва да имаме възможност да намалим дейностите в някои области и да ги засилим в други. И на трето място, водещ дебат как трябва да изглеждат проектите по доверителният фонд. Ами аз смятам, че всичко трябва да се, смят, да се гледа на тях като на преходни периоди. Тоест, участите са част на отговор на конкретни извредни обстоятелства, но не бива на тях се гледа само през тази призма. Трябва да се гледа на тях като отправна точка за нещо, което те първо ще се развие. И ще ви дам един много конкретен пример. В програмата, която ръководим в северо част на страната са центрове за пренасочване. И във всеки един щат създаването на този центрове са пряко свързани с а, сексуалното насилие срещу жените, в частност а, в лагерите за вътрешно разселени лица. И в това отношение тези мерки са мерки за, спешен, за отговор на спешни обстоятелства, но други отношения започваме да отговаряме с общества, като отговорим с това създаваме инфраструктура, организационна структура, която дава възможност за дългосрочно развитие на тези центрове. Тоест, е, паралелно с спешният отговор е, поставяме и основите за намиране на дългосрочно решение на проблемите, свързани с насилието, основаващо се на пола. Струва мисля, че самото понятие за преходна намеса е много местно и в на друго отношение, а именно използването на примери за успешно извършена работа някъде друга. Да имаше коментари, например, за програми, които вече съществували, които трябвало да бъдат а, пренаписани, така да се каже, за да може да се финансират от доверителният фонд. Не смятам, че това е целта. Целта е да се признае каква добра работа е свършена на място в някои случаи и да а, приложим същите модели а, в, при други обстоятелства и други региони, така че тази идея за преходен характер е много важна за нас. Четвъртият ми коментар е свързан с нуждата непрестанно да взимаме предвид контекста. Струва ми се, че в някои области, поне в някои области, които ние работим, централното федерално правителство на Нигерия, дори и местните правителства в някои области, напълно отсъства при взаимоотношенията, които изграждаме с местните общности с неофициалните структури и с официалните класически структури. За някои това може би е проблем, за други може би е пречка за изпълнение на съответните програми, но ние се твърдим точно обратното това, всъщност за е възможност да се изготвят различен вид програми, програми, които дава възможност да се осъществят програмите точно промените точно там, където има нужда от тях. И се оказва, че всъщност по ирония тези програми дават възможност на неправданиите да имат възможност да изкажат своето мнение и да поискат от местната власт това, от което се нуждаят най-много. Така че всъщност ние помагаме като не се намесваме пряко и като не работим чрез а, структурите на държавата. Петият ми коментар е свързан с координацията. Много се изговори за нуждата от координация. Струва ми се, че от гледна точка на работещите на място ние твърдим, че не може координацията да се появи спонтанно сред различни програми. Всъщност, преди всичко имаме нужда от планирана координация. Отвън и света трябва да се започне да се говори с изпълняващите програмите много по-рано и да ги записате как ще изглеждат тези програми. Защото те, те буквално са хората, които много по-добре познават контекста, но време с това трябва също така да работите и организира своята работа чрез тези мрежи за координация. Така че всяк, всеки опит да се наложи нещо отгоре надолу се превръща просто в псевдокоординация, където реално сътрудничество няма. Следващия ми коментар е свързан с въпроса за мониторинга, оценката, извадането на полки и понятието, от което всички бягат като, днес, а именно понятието за качествена оценка на разходваните средства. Смятам, че трябва да се правят добри оценки, като включително и по отношение на рентабилността на вложените средства. ние го правим 10 ден, месец след месец, отчитаме как разходваме средствата, които получаваме и в някои отношения всъщност тези оценки все още оказват значение за решения, които се взимат на най-високо равнище, на къде да се насочат средствата. Така че да се върнеш, което беше казано и по-рано. Струва ми се, че доверителните фондове действително бяха много добър инструмент. Това не значи, че това, е- те са съвършен инструмент, е, че работят съвършено по цялото време, но това е добра отправна точка и добър начин да се справим и с спешните обстоятелства, и с нужният преходен период. Те са много ценни и трябва да продължим с тях. Благодаря ви. И аз много ви благодаря за много практични, за този пример от практиката. Мисля, че имаме нужда от повече такива примери, защото методът ни за изготвяне на новите инструменти за новият период и е всъщност един от въпроса, който ще се обсъжда е свързан с гъвкавостта. Ако винаги правим само това, което е най-предпазливо, няма да отговорим на очакванията на местните общности. Ние искаме да има повече помощ за такива инструменти и знам, че има представители на Европейската комисия тук и че те ще си водят записки. А също така, тъй като господин министрът на Нигерия е тук, държа да бележа, че преди две седмици проведохме изслушване в Комисията по граждански права и свободи по въпроса за миграцията в Нигер. И един от поканените гости много красноречиво ни описа положението на жените от е, Нигерия, които бягат от Боко Харам в Нигерия. Тя каза, че е посетила женските лагери и ужасяващите условия, по които живеят тези жени. Насилието, на което са подложени като целта, действително е да даде слушането на хората, които работят на вас, като вас на място. Нигерия е изправен пред много предизвикателства и е, много хора работят в момента в Нигер. В дните за развитие на Европейския съюз се показва колко много сили трябва да се Затова е много важно да чуем подобни да. свидетелства от всички, за да знаем какво се случва. Трябва да си дадем сметка за мащабът на предизвикателствата, но също така и за отличната работа, която се върши на място в Нигер и от различни организации като вашата. Благодаря ви. Господин Арчуин, имате ли въпроси? Да, с удоволствие, госпожо председател. Много, много беше интересно да чуя експертите, но бих искал да се върна на казаното от господин министърът Масудо. Той каза, че всъщност има истинска престъпна економика, която организира миграцията и че той призовава за засилване на държавният апарат, вероятно, за да може да се постави под контрол тази престъпна економика. Господин министр, каква оценка правите на дейностите на Европейския съюз в Африка? Имате ли някакви препоръки или предложения в момента изготвяме следващата многогодишна финансова рамка. Thank you. Иния... Благодаря. Иния Аяла Сендър. Благодаря. Исках само да направя един коментар по особено в светлината на дискусиите, които направихме в бюджетния контрол. Много пъти има договори под, а, подписани, примерно много, много, много често става дума за микрокредите, които договори за микрокредите, които са абсолютно жизнено необходими за части от населението. И след това се оказва, че договорите са подписани, но след това нищо не се случва. Сега не става дума за огромни суми, обаче condiciones con el BEI lo hemos planteado varias veces, porque una de nuestras críticas. No. Затова доста ни, доста ни критикуват. Казват, че механизмите на Европейската инвестиционна банка са толкова а, мащабни, че не могат да служат за изпълнение на мини-програмите, на, мак, на микропрограмите. Така че според вас има ли някаква формула, някакъв модел, който да ни помогне да се, да се справиме с това положение. Става дума за договори за микрофинансиране, които се подписват и след това а, не се изпълняват. И още нещо. В а, държавите на Магреб, хора с които обсъждаме проблемите, министри, представители на правителството, все повече и повече казват, че че Европейския съюз вече не работи, не, пом- не помага за училища, болници и така нататък като че ли по-скоро оказваме така наречената нематериална помощ. А, по, тоест, е, критикуват ни, затова същевременно има и други а, страни, които присъстват а, на място, други конкуренти, ко- наши, които м- заемат а, нашето място на място. Така че, може би трябва да се опитаме да направиме някои препоръки към комисията. защото все повече и повече сме ще присъстваме не материално, а материалното, което е необходимо, някакси отсъства. Особено когато страните трябва да вземат големи, тежки решения и в момента на взимането на тези решения нас просто ни няма ние отсъстваме. Uh, Благодаря за това, че ми дадахте думата. А, както казаха колегата, може би трябва да бъдем по, по-гъвкави и да поемаме, може би, малко да не бъдеме толкова, да не се страхуваме чак толкова от, от риска и да намерим един правилен баланс между двете. През последно време има така подобрение на, не, на нещата, по-бързо финансиране на проекти и постигане на добавена на добавена стойност поради това по-бързо финансиране, по-бързо реагиране. А, има, ли, има ли подобно явление и има ли достатъчно финансово отчетност, защото ние говориме непрекъснато, но това наистина а, лесно ли е да се да се констатира сега. Ама може би да, малко е трудно тук за хората в Брюксел да разберат как точно се работи на място. Първо ще дам думата на господин министър, да отговори на въпросите на господин Артуи. И господин министр, този въпрос и всеки друг въпрос, на който искате да отговорите. Мерси. Донк, преди малко Споменах, че престъпната економика замести реалната економика, след като просто този регион стана все по-нестабилен и уязвим от една страна поради климатични причини, но второ поради а, е, раз, разпада на, на Либия. Спомняте се, че в 90-те години на месата на Международния валутен фонд доведе до оттеглянето на държавата от много области. Здравеопазването, е, включително и обучението. И това доведе до е, много по-уязвимо състояние в е, целия, целия регион. По Спомнете си едно време имаше е, стабилност, сигурност е, и имаше е, съответно добро земеделие, туризъм. Беше много спокойно. Спомнете си, имаше чартани полети до Агадес. Париж Дакар минаваше през, през тези територии но и всичко това изчезна, но и постепенно започна трафик на цигари, след това е, незаконна търговия на наркотици, след това на, на хора, на мигранти, т.е. това са мрежи, които се настаниха и създадаха една цялостна економическа тъкан и мрежа, която функционира. Да, можеме да, можеме да, да се опитаме да се бориме срещу тези явления а, с помощта на Европейския съюз за създаване на а, специални отряди. С помощта на Европейския съюз получихме а, можахме да сключиме 250 договори за 253 милиона. Е, само, но само, една, само, един, само един от подписаните договори е, е се, е, се, се, се, се, се прилага и се е, осъществява. Останалите са в някакъв инициален стадий и а тъй, тъй като а, всичко това бе поверено на така наречените изпълнителни агенции извън държавните структури и всичко това се бави. Така че трябва да се възстанови държавната структура, държа, държавния скелет и да има повече инвестиции в обществените услуги, в това, че ще има а, устойчиви проекти, дългосрочни проекти, защото ако чужди НПО работят по, по тези въпроси и, и търсят решения, хората имат чувство, че това е временно. А най-важното за нашата страна, за развитието на нашата страна, е първо, първоначално да има здрава държавна структура, без а, е, преди да а, е, навлезат а, е, частните а, агенции, асоциации и НПО-та. така че защо, липсата на държава води до, а, до, до, до криминализиране на економиката, до престъпна економика. Вие говорите за престъпна економика, но откъде идва финанс, финансирането на тези, които участват в тази престъпна економика? Но как, как, как, как, как кой, кой, кой плаща всъщност? Тези, тези, тези които имат пари, те плащат не, не забравяйте, че днес трафикантите на наркотици са унези, които имат пари, които разполагат с всичко. Става дума за наркотиците, които идват от Южна Америка и които минават през Африка на юг от Сахара. Да, на, на конференцията в Лавалет излезахме с програма, която а, така беше на пръв поглед много амбициозна за един е, милиард и накрая намалихме е, така с амбициите останаха 314 милиона. Но това в, ник... това в, в, в, в, никакъв, в никакъв случай не може да се през... противопостави на тези мощни мрежи на трафиканти. Не забравяйте, че мигрантите често идват с много пари със своите семейства и те плащат навсякъде. Но откъде идват средствата на тези мигранти? Не знам в, в страните по происход семействата събират средствата. Ние сме транзитна страна. А, създават се мрежи, след това, след като те имат, започнат работа на черно, почват да връщат парите и така нататък. Така че една цялостна структура се е създала, трафиканти, каналджиите в Либия, но като цяло това е допълнителна дейност към трафика на на наркотици. Мигрантите нямат пари, не носят пари със себе си, казва господин Артуи. Има ли някакви банкови а, филиали или някакви банкови канали, които да финансират? Не, не, не, според мен не, казва а, министъра. Те плащат в а, а, кеш и това също е. И това е също проблем с а, престъпната економика. Трябва да се. А, и, и, да се изисква минаването през банкови структури. За да има микрокредити, трябва да има и микрофинансови структури за да може да водиме борба срещу разпространението и плащането а, в брой. Защо, защото много лесно се, реци, много лесно се рециклира парите в брой. Разбирам, госпожо е, и знам, че Европейската инвестиционна банка има договори с някои банки за подкрепяне на микрокредитирането, но, но просто нещата не провървяха както трябва. И ще направим една специална конференция на една конференция защото наистина митро микрокредитирането е основният начин за борба срещу бедността и второ е, основния начин за борба с е, а, престъпната економика. Благодаря ви. Да, вие отговорихте на, на въпросите, които ви бяха зададени. Благодаря ви. Няма защо да се извинявате. Боб. Можете ли да отговорите на въпросите, които ви бяха зададени? Въпросът ви дали мигрантите носят пари в брой със себе си. Ами, мигрантите които минават през Нигер, не са прободаващи, прободаващо мисиомани, като обяснява защо се стигна до извадствата на Боко Харам. Всъщност идват повече от, от местата, които на юг от Нигер, където има пари, където хората гледат на мигрантите като финансова възможност и съответно финансирането на мигрантите е със събиране на пари от цялото семейство, цялата вода, даже, защото да се установи някой на семейството в страна като Италия, например, се смята за огромна економическа възможност. Така че не винаги когато се връщаш на Нигерия, трябва да сме наясно какви точно мигранти има там, че те са различни категории. А по въпроса за гъвкавостта, положението е следното. Можем да изразходим за техническа, средства за техническа помощ, например, но не може да разходим тези средства за инфраструктура, когато партньорите ми от Нигерия идват и кажат, ами искаме да създадем специален съд за семейно право, ни казваме, добре, чудесно, ще ви подкрепим с асистенци. И те, които кажат, и «Ами да, само, че нямаме нужната инфраструктура, нямаме сграда, ние не сме в състояние да предоставим средства за да им помогнем да построят нужната сграда, но можем да предоставим техническа помощ там нататък. Така че за тази гъвкавост говоря съвсем конкретна гъвкавост на място. По въпроса за микрокредитирането. Един от въпросите, който много ме впечатляват Проблемът е, че често сделките се включват с погрешните хора, т.е. не се разглежда точно внимателно как се започват преговорите и в крайна сметка окончателните бенефициери на микрокредитирането са част от цялата схема, което не, искам, е- не искам да обезкуража министър на финансите, но може да разговаряте с министър на финансите и с високо служителите на министрите на финансите на правителството на Нигерия, които са готови да подпишат много неща, но каква част от тези средства достигат до е, хората на място е съвсем друг въпрос. И накрая на въпроса дали можем да осигурим нужната сигурност по отношение на финансовата гъвкавост и как може да гарантираме, че средствата се разходват целесообразно. Ами, по-голямата част от изпълняващите, изпълнителните агенции в рамките на доверителния фонд на Европейския съюз с независими агенции, които имат доста стабилна финансова структура. И когато започнем да работим в Нигерия, например, Нигерия, например не започваме с а, наливане на средства през прицелни, чакаме проекта да се развие. Не, основаваме се на доверието, на постигнатият а, а, напредък. Някога объркваме ли се? Да, разбира се. Успяваме ли да преценим правилно в повече от 90% от случаите? Да. И ако не сме готови да поемем този а, риск, най-вероятно просто ще си пазим а, парите, които изобщо няма да допринесат за постигане на целите, за които се стремим. И последно, въпроса за ролята на държавата. Разбира се, говорим за конкретните обстоятелства. В северо Нигер, например, е добър пример за това как Нигерия, извинете, е пример за това как страната, държавата почти не съществува. В други области и държавата има нужна легитимност, тогава да, чудесно, направете го, но не дейте да си слагат усмирителна риза и да твърдите, трябва да минете защото по това министерство и другото министерство. Проявете нужната гъвкавост, вземете предвид различните обстоятелства и различни е, конкретни контекст във всеки регион. Дадохте пример за съдилищата. Казахте, че не може да помагате за изграждането на физическата инфраструктура гледам към експертите от Европейската комисия, може би някой друг път трябва да ни каже кой всъщност определя тези правила, кой решава какво може да се е, финансира с техническа помощ, но не може да се финансира физическа инфраструктура, не може да се изгради сграда с тези средства. Кой ги взима тези решения тук в Брюксел ли се взимат или в делегациите? Казвам го и за господин министра. В момента започва обсъждането на новите европейски програми за следващото поколение фондове. И ако има подобни проблеми, технически проблеми, трябва да ги разрешим сега. Сега е момента да се определят проблемите, които лесно могат да бъдат преодоляни. И в областта на бюджетната подкрепа действително имаше известен проблем. В някои държави членки има известен скептицизъм сред колегите от Комисия по бюджетна контрол за бюджетната подкрепа, но в други области има много добри, много добре работещи програми. И съм убедена, че Европейската комисия ще си отбележи моята въпрос. Не знам дали колегите, които присъстват днес тук, са в състояние да ми отговорят. Може би на друг, друг момент ще могат да дойдат и да ни отговорят на въпроса в един идеален свят ще има идеално съвместителство, идеално съгласуване между доверителния фонд и всички останали инструменти, но в реалния живот нещата се случат по-различно. Ако иска ли да добави нещо? Остават още няколко минути. Госпожо Бахар, имате думата. Бих искала да отговаря на бързо. Мисля, че много интересни неща чухме от а, хората, работещи на място и от господин министъра, но едва ще се подчертая, че някои почни показват, че средствата от вътрешния фонд на Европейски съюз не са достатъчно, за да осигурят нужните перспективи на място, като каза господин министър, и всъщност каналите на, за трафик на хора не са разбити, дори почва само, каналите стават само все по-скъпи и по-опасни. Затова смятаме, че така да се случим към реална нуждите, голямите нужди за, за развитие, т.е. образование и други. Ако стане въпрос за миграция, трябва да приемем, че е част от естествената ни при, природата на човека. Трябва да предвидим програми с закон на миграция за обучение. Тук в Европа имаме нужда от а, работна ръка. А по отношение на бъженците трябва да има специална хуманитарна виза, за да не стават те жертва на каналджиите и да не стават поредната жертва за губил живота си в Средиземно море. Комисията Либе започне си в тази насока. Също така сме държавите членки трябва да са на висота на очакванията спрямо мигрантите и спрямо хората, нуждаещи се от международна закрила. Преместването и други подобни мерки са важни и за беженците, и за мигрантите. Благодаря ви, че отново ми давате думата. Благодаря ви. А сега ще дам думата на Дерек Ван за заключителни думи. Два коментари от моя страна. Първо нещо благодаря на секретариатите на четирите комисии за това, че организираха днешното съвместно изслушване. Благодаря на колегите, които взеха участие на днешното изслушване. Благодаря на вас, господин министр, за ценния принос. Благодаря, разбира се, и на всички експерти. За нас е много полезно да чуем позицията на хората, които работят на място, както каза и госпожа Макевен, често а, ние не разбираме какво точно се случва и затова е много полезно за нас да чуем подобни си конкретни примери, тъй като през няколко ще, месеца ще започнем да обсъждаме новата многодишна финансова рамка и председателят на Комисията по развитие безспорно ще следи с голям интерес тези дискусии, но ще започнем да обсъждаме и някои подробности за бъдещите програми, така че колкото повече подобни дискусии провеждаме, толкова повече ние като член на Европейския парламент ще научим и толкова повече ще можем да изготвим бюджет на Европейския съюз, така че бъдещи програми в най-голяма степен да отговарят на нуждите на място. Благодаря ви за участието днес. Ще вземем предвид голяма част от това, което ни казахте и ще го отразим в по-нататъчни дискусии през следните месеци. Благодаря ви. Благодаря ви за това, закривам заседанието. Нека поздравим на всички гости.